Займете местата си. Notre réunion de commission. Започваме нашето заседание на комисията по бюджета. Ако нямате възражения, можем да считаме, че дневния ред е прият. Je dois maintenant porter Нека сега ви съобща решенията на координаторите, които току-що бяха взети. nous avons eu connaissance d'un... Първо, бе ни съобщено, че е извършен трансфер за финансиране за интернализиране на шофьорската служба. Това това може би така е не много ясно защо защо тази процедура се извършва след като в пленарна зала бе а, гласувана резерва. Ще подготвиме писмо, което ще бъде подписано от съдокладчиците по а, тази тема господин Таран бюджет 2017 и господин Дъпре 2016 и аз ще подпиша това писмо. Що се отнася до посочване на авторите на различните доклади, приспособяване и адаптиране на лихвите за финансиране на ОСП, координаторните решиха, че не е необходимо да излезем с становище. А за инвестиран, инвестициите в растежа и а, заетостта и а, оценка на а, член на 63 ще излеземе с становище по силата на член 54, като становището ще бъде подготвено от социалистите. Колкото до е, регламента за промяна на регламентите, господин Гейлер, който е докладчик за агенциите, ще поеме и този доклад. Колкото до делегираните актове, Става дума за гаранции за заеми, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка на Беларус. Решихме, че е, е целесообразно да внесем изменение, като обаче утре ще обсъдиме проблема и ако по време на дебата се вземе решение да излеземе с а, процедурна забележка, госпожа Гарсия Дабал ще реши дали ще поеме този доклад. Ако тя откаже, аз ще изготвя доклада. Също така обсъдихме заключенията от проекто Коригиращ бюджет за 2017 година. Знаете, че те се представят през май. По повод финансирането на миграционните е, процеси и е, даването на убежище, комисията смята, че не може да излезе с точна оценка преди юни месец, така че ще е, имаме точни цифри в края на юни. Това, това обаче поставя под с, известна заплаха за, за, заплаха окончателното организиране на трилог през, през юли 2016 година. За това ще направим едно общо становище на, от страна на различните парламентарни комисии. Разбира се, бихме могли да потърсиме друга е, дата за организиране на е, тристранните разговори, но това означава, че ще трябва да промениме датата на е, парламентарната вакансия, която е 22 юни. Е, ю, юли. Изслушването за приемане на а, мигранти и е, бежанци, заедно с АФЕТ или Б. Трябваше да се състои на 15 юни. С това изслушване е отложено за 30 юни. Колкото до структурния диалог, годишният структурен диалог с е, комисията, ще добавиме към е, списъка точка свързана с фиск... данъчните възможности в еврозоната. Също Същевременно ще организираме и семинар относно финансовите регламенти. Ще при всички случаи тези, финансовият регламент трябва да бъде упростен с цел по-ефективно по-ефективни дейности в Европейския съюз. Това ще бъде записано в най-скоро време на дневния ред на нашата комисия. Постоянният докладчик по Европейската инвестиционна банка и финансовите инстру... инструменти, госпожа Гарсия е, Забал ще обобщи е, това в е, една точка. Също времено. Социали... Социалистите, доколкото разбирам, искат а, 5 минути а, отлагане на вота, за да могат да раздадат списъците за гласуване. Така ли е? Или не? В такъв случай, след като няма такова искане, ще преминем към гласуването. Confirmé Donc la séance est suspendue pour 5 minutes, elle reprend. Прекъсвам заседанието за 5 минути и ще продължим в 16.30. Скъпи колеги, продължаваме нашата работа. Преди да преминем към гласуването, разпол... разполагате с протокол от 4 април. Има ли възражения? Ако няма възражения, Протоколят, протокола се счита за прият. Много ви моля, нека да проверим дали функционират нашите карти. Да проверим дали функционира електронното гласуване. Моля, гласувайте. Скута е клю. Край на гласуването. Nous avons à nous prononcer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 против, въздържали се, приема се, седмо, за, против, въздържали се, приема се, осмо изменение за, против, въздържали се, приема се, девето, за, против, въздържали се, отхвърля се, Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто против, въздържали се, приема се. Тринайсто против,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 против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение. Прощавайте, казва председателя. Осмо изменение. За против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се с 13 гласа против и 12 гласа за. Сега стигнахме до... Това беше 8 изменение, а сега 9 изменение за... Против. Нека да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Девето изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение за. Против. Въздържали се. Приема са. Единайсто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Дванайсто изменение за. Против. Против въздържали се, приема се. 13 за против. Край на гласуването. Отхвърля се с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 de M. Jean-Paul Denano. Доклада Жан-Пол Денано. Компромис номер едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. И съответно из... първо изменение отпада. Второ изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение. Разделно гласуване. Гласуваме първата част за, против. Нека да проверим. Край на гласуването. Първата част е отхвърлена. Втора част за. Против. Не е много ясно. Гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Втората част се приема. 20 за, 6 против. Пето изменение. Гласуваме на два пъти. Първа част. За против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо. Против. Въздържали се. Приема се. Девето изменение за против, въздържали се, приема се. Втори компромис за против, въздържали се. Вторият компромис е прият. Отпада изменение номер 10. 11 изменение за против въздържали се. Не е много ясно. Става дума за 11-то изменение. Гласувайте по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 17 гласа за, 8 против. Моля, дигайте ръка. 12-то изменение. За против въздържали се. Приема се 13 изменение за против. Въздържали се. Приема се. Четърнайсто изменение отпада. Петнайсто. Две части. Първа част. За против въздържали се, отхвърля се втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. pense е même chose. Hein. Амандмент номеро 16. Сега 16-то изменение. Две части. Първа част. Първа част на 16-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Втора част. За. Против. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Втората част се приема с 12 гласа за и 11 против 17 изменение. За против, въздържали се, приема се 18 за против, въздържали се, отхвърля се Диз... От 19 до 22 отпада, 23 за, против, въздържали се, отхвърля се, 24 то с устно изменение на господин Ашвардс за, против. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25 за против въздържали се приема се 26-то отпада след приемане на втори компромис 27 изменения за против въздържали се Отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против. Нека да провериме. Край на гласуването. Приема се. 300 изменения за. Sur le 30, oui. Qui est pour 300 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 31. За, против. Въздържали се. 32 отпада, 33 отпада, трети компромис. Кой е за трети компромис? За, против, въздържали се, приема се. Четиридесет и трето изменение за против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 Край на гласуването. Приема се, но не видях достатъчно вдигнати ръце. Втора част. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 54-то изменение. За, против. Въздържали се. Приема се. 55-то за против. Ще провериме. Става дума за 55-то изменение. Край на гласуването. Приема се с 14 за и 9 против. Четвърти компромис за, против. Въздържали се. Приема се. 61 изменение. За, против въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се 66-то изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се 67-то изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се 68-то, за, против, въздържали се, отхвърля се 69-то за против, въздържали се, приема се. 70-то изменение за, против, въздържали се, приема се. И сега цялото становище, заедно с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа за 4 против.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 устното изменение на докладчика за против въздържали се приема се. Компромис 2 за против Не вдигате добре ръка, колеги. И така, по компромис 2. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Моля ви, вдигайте ясно високо ръце. Така, компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8. С устното изменение, кой е за? Против, въздържали се, Приема се. Изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 10-11 отпадат. Компромис 4. За. Тук имаме разделно гласуване. Надявам се нямате нищо против. По, по първата част на компромиса. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Отпада. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 с гласуване в две части. По първата част А, госпожа Нириада, извинявайте. А, не искам да забавям гласуването, но просто исках да кажа, че има грешка в превода на изменение 18. Първоначалното изменение беше на френски и после беше преведено на английски. Така че а, по време на компромиса искахме да вземем точната формулировка на измененията и после проверихме а, и ни се потвърди, че трябва да пише постоянни договори, permanent. Това трябваше да пише и за това ще има а, подобно изменение и ще се замени грешната дума с това, което трябва да бъде. Да, няма проблеми, казва председателя. Проверявам. Виждам, че никой няма никакви възражения. Добре. За уточнението. Благодаря ви, госпожо Ниряда. И така, бяхме до а, първата част. Кой е за първата част? Против? Приема се. Втората част за за, против, въздържали се. Втората част се отхвърля. Изменение 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23-24. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение 25 отпада. Секунда, казва председател. Oui, j'ai commis une erreur de... Да, допуснал съм грешка. Втората част отпадна. В такъв случай изменение 18 трябва да бъде гласувано. И така, кой е за а, изменение 18? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 19. Не, казва председателят. Не, не, не трябва да гласуваме изменение 19. То е било включено в първата част. И така. Стигаме Изменение 26. Кой е за? Против? Стършали се? Отхвърля се. Изменение 27. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте изменение 30. Край на гласуването. Приема се 16 за, 9 против. Изменение 30 отпада, защото 30 беше прието. 32 също отпада. 33 за, против въздържали се, приема се. И целият текст по на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22 за, 2 против. Поздравления за докладчицата. Точка 8. Доклада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 А, то отпада, тъй като 10-то всъщност е било гласувано. 12-то е, изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 за Против. Въздържали се. Приема се. Изменение. Uh, 16 отпада. Le 17. Qui est pour le... Кой е за 17-то изменение? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18. Господин Фернандес? 17-то, да проверим. Добре, проверяваме го. Моля, гласувайте електронно 17-то изменение. Скотай клю. Край на гласуването. Приема се 13 за, 10 против. 18. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 и 19 за. А, то отпада, казва председателя. Е Трябва да гласуваме втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 20. За. Напротив. Не вдигате добре ръце, колеги. Гласуваме електронно 20-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 21. За. Против. Сдържали се. Приема се. 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. За. Против. Въздържали се. Ще го проверим пак. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването.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 Сега стигаме до докладът за външната политика и политиката за обща сигурност. Изменение е едно. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Сдържали се. Приема се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. За. Против. Ще го проверим. Моля гласовете електронно. Край на гласуването.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 Отхвърля се. Изменение 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 изменение за. Против въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 19 за. А, има а, отделно, разделно гласуване между в, между първата и втората част. Кой е за първата част? Против. Приема се първата част. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега целият текст с измененията. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 17 гласа за, 8 против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчика. И така стигаме до бюджет 2016. Господин Фернандеш, а, говорим за различни трансфери. За номер и е 7, само são resultado, consequência Номер 6 и 7 в крайна сметка това е свързано с гласуването, което току-що проведохме. Е, приспособяване към глобализацията 5 милиона евро. Е сумата. Е, става дума за средства от Фонда за глобализация. 0405 е, и след това 07 е, също в резултат на фонда за глобализация първоначално 40-43 0401-0404. Е, сумата е същата е, от Фонда за глобализация. Предлагам и двете суми в крайна сметка да се е, трансферират и да гласуваме. Благодаря. Имате ли нещо против? Да почнем гласуване по текста. Добре, нека да гласуваме тогава електронно. Край на гласуването. Приема се 20 е, за 4 против. Сега давам думата на Нил Сторвал, който замества господин Жерар Депре. Благодаря. Всъщност става дума за три е, е, трансфера. Един за комитета на регионите 15 е 04 е, от Комитета на регионите и съда, но е, може би трябва отделно да е, гласуваме по тези суми и трансферирането им. Извинявайте. Предлагам тези предложения да се разгледат по институция. Започваме с съда. Uh, the court just needs an increase in appropriation of 425,000 uh, divided between lines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 че тези трансфери са одобрени, без да ни се налага да гласуваме. Няма възражения. Господин Виланд? Не. Да, госпожо, заповядайте. Аз искам да се гласува. Няма проблеми. Добре, можем и да гласуваме. Нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Scrutin est clos. favorable, 20 voix contre 3. Край на гласуването. Приема се. Комитет на регионите. Господин Торвалдс. Е, Благодаря, господин председател. Е, четири е, позиции е, СС е, СТ е, и е, две всъщност ССИ. е, това е за да се получи повече яснота. Е, ЕСТ е позицията трябва да се превърне в АСИ позиция или АСИ той с 15 000 трябва да се увеличи сумата по съответния бюджетен ред 77,5. Така ще трябва да виждаме вече сумите в съответния бюджетен ред за 2017. Donc... Euh, Някакви възражения, въпроси няма. А, искате ли да го гласуваме? Гласуваме електронно. Е Край на гласуването. Одобрено е с 20 гласа на 3. Стигаме до а, политиката по недвижимите имоти, изградите. Къде е докладчика? Monsieur Fernandez, Madame Molmeyer doit nous rejoindre. Може би и бързичко се движим спрямо дневния ред и госпожа Холмайра няма. Господин Фернандеш, какво ще кажете? Est-ce que le coordinateur peut suppléer le... Non. Координатор може ли да замести докладчика? Не. В такъв случай нека да прекъснем за малко. Vous, parce que nous n'avons pas d'autres няма го. Няма е темата ни и докладчика по, по тази тема за гласуване. Sinon, ако не, можем да го гласуваме утре сутринта. Pardon? Half an hour? We may decide to vote tomorrow morning. Monsieur le coordinateur, quelle est votre observation Господин координатор, какво ще кажете вие? Donc, euh, je suggère, puisque notre rapporteur... Докладчикът не може да дойде сега, както изглежда. Нека да го гласуваме утре сутринта. Нека да се договорим за времето. Започваме в 10 часа утре сутринта и ще започнем първо с гласуването. Възражения? Няма. Добре. Ще гласуваме по политиката за сградите утре сутринта в 10 часа. И е, се надявам госпожа Холмайер да бъде тук утре сутринта в 10. Има ли други въпроси? Ако няма, прекратяваме за сега и ще се видим утре сутринта.